Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you kindly to take your seats? Здравейте, уважаеми дами и господа. Искам да ви помоля да вземете местата си. А, ние като един точен влак не бива да закъсняваме прекалено много. Господин Тойер би трябвало да е на председателското място. Извинявайте, но аз ще председателствам. Днес ще се постарая да направя най-доброто в качеството си на председател. И така, имате ли възражение срещу дневния ред? Няма. Тогава дневният ред е прият. Уважаеми колеги германци, преди да създадете голямата коалиция, нека гласуваме. Okay, let us start from voting. И така, започваме с гласуването. Гласуваме доклада на госпожа Инес Аяла Сендер. Тя тук ли е? Maybe Yes. Next report would be her, and the third one is of Mr. Piper, if I am correct. Явно я няма колежката, но следващия доклад е докладът на ми, господин Пипър. And then Mr. Geyer's opinion, and then we can... We can... Ines will be here in a minute. Okay. Let me a proposal because Jens Geier is present. Не, имаме конструктивно предложение. Ще започнем с гласуването на, на текста по текста на господин Гайер, защото господин Гайер е тук. И така, параграф 1, изменение 1. За. Против. Възражение. Прието е. Да гласуваме ли електронно? draftsman jens geier because i would like to be flexible докладчикът. Докладчикът е господин Гайер, след като той е тук, нека да гласуваме неговия доклад, защото сме гъвкави. Така, и така, първата, първия, първото изменение е прието, сега е изменението на господин Мулдър. За, против, въздържали се. Браво. Сега трето. Бърците са за, против, един въздържал се, прието е. Изменение четвърто, Маркус Пипер. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Е, vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Amendment 6, 7 and 7. Ingeborg Gress. Шесто и седмо. За. Против. Прието е. Amendment 8. Изменение 8. За. А седмо го гласувахме вече. Значи сега гласуваме 8. За, против, въздържали се, прието. Гласуваме цялото. Гласуваме електронно за. Против. Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. И така, сега се връщаме на първия доклад, който искахме да гласуваме. Това е доклада на Инес Сендер. So, uh, the first vote is on recital number. И така, точка от преамбюла 8 за против Отхвърлено е. Изменение 11. За. Против. Нека проверим електрон. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 12. За против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Добре, нека проверим електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. За. Против. Гласуваме 14, моля. 14. Против. Въздържали се. Нека проверим. Смятам, че е отхвърлено, но да видим. Край на гласуването. Отхвърлено е. И така, изменение 15 гласуваме сега. Може ли да гласуваме блок? Не. Значи гласуваме 15 то За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Да проверим, така ли? Добре, проверяваме. Проверяваме 15, 16 и 17. Гласуваме по тези трите заедно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Понякога и е Хора с малък опит имам право, които председатели. 18. За. Против. Прието е. Да проверим ли? Добре. Не, няма. Е, гласуваме 19 за. Против. Въздържали се. Прието е. 20. За. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърлено е. 20 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 21. За против, въздържали се, прието е. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Второ за, против, въздържали се, прието е. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 24. За. Против. Въздържали се. Прието е. Трето пада. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието е. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Проверяваме 25-то. гласуването. Отхвърлено. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Шесто. За. Против въздържали се, прието е. Гласуваме седмо. За, против, въздържали се, прието е. Изменение 8. За, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. 28 за, против, въздържали се, прието е. 29 за, против, въздържали се, прието е. И така, устно изменение на докладчика. 18. то А, то е прието. Приели сме го и крайното гласуване на резолюцията. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Поздравления! Поздравление за докладчика. Следващият доклад е, отново доклад на... Отново доклад на Конт 7.12.432 Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в област отмяна на решение 2009-371. Изменение първо гласуваме за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за 21, извинете, поправя се председателя за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се,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 Отхвърля се. Доколкото виждам, да проверим ли или не. Да? Добре. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за против въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Да проверим ли? Нека да проверим. 36-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Няма ли достатъчно? хора в залата. Добре, край на гласуването. It's reject. Отхвърля се. 37. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Нека проверим електронно начало на гласуването. In favor. Е, vote is closed. Край на гласуването. Моля, вдигайте ясно ръка. 39. За. Против. Въздържали се. Може би се отхвърля с един глас, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Not one, but two votes не с един, а с два гласа, но бях близо. Изменение 39 се отхвърля. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41. Изменение 41 Гласуваме го анблок с всички изменения до 46. Така ли? Добре. 41, 42, 43, 44, 45 и 46. За. Against. Против. Въздържали се. Извинете, нека да проверим начало на гласуването. Too many amendments at once. Vote, vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение А, внесено от Инеса Яла Сендър. За. New Article 27. За нов член 27. Oral amendment. Устно изменение. Мисля, че всички знаем за какво е изменение говорим. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се с ясно мнозинство. Изменение 47. 77. 70, 71, 72. Не възразявате да ги гласуваме блок. Нека ги гласуваме тогава блок. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Благодаря ви. Така вървим по-бързо. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, 75 до... А, двете да гласуваме заедно. Добре, гласуваме 75 и 76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53-то. Гласуваме глан блок с всички изменения до 56. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 77. Трябва да го гласуваме отделно. За, против, въздържали се, приема се. 57 до изменение 5. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. 7 и 8 да ги гласуваме ли заедно? Не. По-отделно. Добре, изменение 6. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Господин Блекбърн беше против да гласуваме на блок. Изменение 7 гласуваме сега. Изменение 6 беше отхвърлено. Гласуваме 7 сега. За. Аз бях против анблок гласуване с изменение 6. Останалите можем да ги гласуваме анблок. Добре, казва председателя. Докладчика възразява обаче. Седмо и осмо да ги гласуваме ли заедно? Гласуваме седмо и осмо анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Изменение 7 и 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Минус 1, така ли? Отхвърля се. Изменение 9. 10, 11, 12, 13 и 14. Гласуваме ли ги блок? Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 17. Разделно гласуване. Първа част. Допълнение с приема мерки и така нататък. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Съображение 23. Устно изменение на Инеса Яла Сендър за против въздържали се приема се. Изменение 16 пада. Благодаря ви за помощта. Продължаваме с изменение 17, 18, 19, 20 и второ изменение. Гласуваме леген блок. Да, благодаря ви, господин Ривелини, за това, че приехте. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласувахме ги заедно и ги отхвърлихме заедно. Сега нека да гласуваме електронно целият доклад, начало на гласуването, край на гласуването. Благодаря ви. 16 гласували, 15 за, 1 против, приема се. Продължаваме с доклада на господин Ривелини. Изменение 5 за против въздържали се приема се. Изменение 6 разделно гласуване. Първата част кой е за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се. Мисля, че се отхвърля с един глас. Нека да проверим начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Изменение 6, втора част гласувахме. Приема се. Добре. Изменение 7 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осем на осем. Така, изменение 8. За, против, въздържали се, приема се с явно мнозинство. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. Мислите, че трябва да проверим така ли? Добре. Начало на гласуването. Смадам Гресле възнатре. Госпожа Гресле не вдигаше високо ръка, така че не можах да я преброя. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря ви. Изменение 10, нали така? Изменение 10, разделно гласуване. Първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Хеслинг, благодаря ви за подкрепата. Третата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, да, приема се. Извинявам се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто за. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Край на окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Поздравления! 16 гласа за и нито един против. Не, 17 гласа за. Изключително добър резултат. Нека се върнем към работата ни. Гласувахме ли вече доклада на Инеса Яла Сентър по глобалната на спътникова система? Свършихме ли с гласуването? свършихме. Благодаря ви. Изключително важни доклади гласувахме. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Uh, Do we have uh, president of Mm, Господин Калдера, председател на Сметната палата, тук ли е? Можем ли да започнем при положение, че той не е тук? No, because uh, Commissioner Semeta will not arrive this evening. He's here is here. President Caldera, you Председателя Калдера влиза в залата. Господин председател на Сметната палата, идвате точно на време. Ама точно. So, item, welcome. И така, добре дошъл, господин Калдера. Вие сте по точка 8 от дневния ред. Бъдещата роля на Сметната палата. Докладчик е Инес Аяла Сендер. Инес, искаш ли да вземеш думата ти най-напред? Си, гратиас. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че този доклад, който ще представя днес, всъщност преди това трябва да се извиня за това, че докладът днес мога да го представя само на английски язик и на някои други езици, но не много. Моята задача е да очертая някои важни точки, за да открием дискусията, която се води в е, вашата комисия от известно време. Става дума за подобряване на работните инструменти, които са на разположение на европейските институции, в частност на Европейския парламент, инструменти за проверка, оценка и контрол. И, разбира се, съответните мерки, с които вие гарантирате на гражданите, че европейският бюджет не само се приема правомерно, а отговаря и на целите, за които е съставен и че тези цели ще бъдат изпълнени. И то в рамките на интересите и исканията на европейските граждани. За възможното подобряване на тези инструменти, сметната салата в досегашната и история е играла много важна роля и е била важен партньор в много разгорещени дискусии. Става дума за това, доколко е необходимо на гражданите да може да се гарантира правомерност, ефективност и редовност на приемането на бюджета. Също времено, заедно с Сметната палата, ние работихме по това как да се справим с новите предизвикателства. Едно от тях, може би най-важното, е економическата и финансовата криза. Тази криза ни поставя предизвикателства, които излизат много извън рамките на предизвикателствата на досегашните кризи. Като цяло, ние бяхме единни, в мненията си, в Сметната палата, също така и с комисията, в която се намирам в момента, че е необходима обща дискусия как този много важен инструмент, а именно Сметната палата, може да бъде усъвършенстван. В доклада са включени някои елементи. Очертана е една начална фаза, в която се представя начина на работа на Сметната палата, как е функционирала до сега и как, е, според нас, след многото дискусии, които бяха проведени, могат да бъдат внесени изменения в нейната работа от е, по-значителен и по-незначителен характер. Сметната палата се е развила до сега мога да кажа, че един от най-интересните въпроси е изборът на кандидати за членове на Европейската палата. В досегашните процедури по избор имаше е, известни трудности, успяхме да намерим решения, обаче и е, за нас като комисия, а и за парламента като цяло, може да се каже, че изпитваме известно е, неодобрение към съвета, защото парламентът е, се обяви против е, една от кандидатурите, съветът просто заобиколи това и това лице беше избрано. Така че тук можем да си представим възможности за усъвършенстване на процедурата по назначаване на членове на Сметната палата. Както казах, вече. Приближаваме се към края на нашия мандат, поради което ще се опитам в другата част на доклада, или по-скоро съм се опитала, да очертая какво прави в момента Сметната палата. Ние се опитваме много ясно да покажем, че още от самото начало на програмния период Сметната палата трябва да започне да работи съвместно с комисията и парламента трябва да следи тази работа, както в е, годишната работна програма, така и в многогодишната работна програма. Ние подкрепяме е, познанията, експертизата на аудиторите. Чисто технически погледнато, това е част от нашите задачи за контрол, за да можем да използваме най-добрите инструменти за тази цел. Приоритетът се поставя върху необходимостта за даване на възможност на Сметната палата да следи е, програмното планиране и с целенасочените си становища всеки финансов инструмент да е, го контролира още от самото начало. В това отношение председателят Калдера може да се каже, че е пионер в тази сфера, най-вече като се има предвид финансовата криза, която наложи необходимостта от намиране на нови възможности за финансиране. Тогава Сметната палата излезе далече извън границите на своите задачи от одитен характер и се опита с становища да очертае новите проблеми и новите инструменти, за да могат те да е, имат и контролни и надзорни функции. Аз мога да кажа, че достигнатото до сега не е достатъчно. Задачата на Сметната палата, според мен, трябва основно в тази първа съпътстваща фаза да се концентрира върху създаването на нови инструменти. Трябва да се използва експертизата на Сметната палата – за да може от самото начало да се подобри европейския бюджет. След това установяваме, че е необходимо не само проверката на законността и редовността на изпълнението на бюджета. Освен това, трябва да се извършват и други проверки – по отношение на това, доколко се изпълняват целите за съставянето му. И в тази сфера на проверка трябва да се очертае втората основна задача на Сметната палата. Такива доклади за изпълнението ще бъдат е, по-комплексни, ще дават е, повече възможност за дискусии, и според мен ще бъдат и много необходими, за да могат европейските граждани да установят, че средствата не само се изразходват коректно, но се изразходват и целево. Установихме, че имаше програми, които бяха изпълнени много добре, така поне сочи сметната палата. Не са установени измами, но в крайна сметка не изпълняват целта, за която са и съставени, защото да речем тази цел е била много амбициозна или програмата е съдържала елементи, които едва след проверка на ефективността е установено, че още в сферата на, или по-скоро в фазата на планиране, този инструмент е трябвало да бъде проектиран по-добре. И накрая декларацията за надежност. Това е една от задачите, които трябва да изпълнява Сметната палата. След множество дискусии в рамките на този мандат, ние можем да проверим всички добри примери и е, добри практики и всъщност стигам до извода, че това трябва да бъде един от инструментите, с който да разполага Сметната палата. Но в никакъв случай това не трябва да бъде единствената ос, около която се върти дейността на Сметната палата. Според мен, това е всъщност един от инструментите, който може да бъде усъвършенстван и се надявам, че изказванията на моите колеги ще бъдат в този дух. Ние установихме, че не е необходима годишна процедура, която да отнема толкова време на Сметната палата, а трябва да имаме процедура за проверка на законосъобразността и редовността на транзакциите. Това може да бъде бърза процедура или да се прилага само в онези сфери, където Сметната палата извършва малко по-задълбочена проверка. В допълнение към двете предишни задачи, възниква въпросът дали Сметната палата не трябва да се приспособява по-добре към изискванията на времето и да отговаря на надеждите и желанията на гражданите, като представя доклади, в които се прави оценка на целта, а това е нещото, което очакват гражданите. Тези предложения не са измислени от мен, аз представям нещо, което отчасти идва от самата сметна палата. Опитвам се експлицитно да представя тези предложения. Естествено, при такива подходи, насочени към поставяне на нови приоритети в дейността на Сметната палата и постепенните промени в Сметната палата, които трябва да се извършат. А те до голяма степен са свързани с независимостта на Сметната палата. Ако обаче искаме тя да бъде инструмент, който е на нивото на програмното планиране и на приоритетите и търси европейски решения, с това изобщо не искам да кажа, че Сметната палата трябва да извършва вътрешно програмиране, да изготвя своите планове за работа. Всички правят такива планове за работа и парламента, и комитета за регионите и така нататък, но това трябва да бъде подчинено на общата европейска цел. Добрите идеи, е, които се разкриват в е, днешния диалог, е, мисля, че могат да бъдат възприяти и се надявам, че ще стане ясно, че независимостта и на Европейската сметна палата – в никакъв случай не трябва да се ограничава. Ние трябва да имаме предвид, че Сметната палата трябва да отчита актуалните развития при планирането на своята дейност. Ние е, често водим диалози между неми, ако мога така да се изразя, когато като парламент сме наблюдател и се опитваме да посредничим между Сметната палата и комисията. Ако от самото начало не бъдат предложени съответните инструменти за и не бъдат представени необходимите за извършване на такава проверка, за изпълнението на програмите, това ще доведе до там, че комисията ще изпълни своята програма, сметната палата ще аудитира и накрая комисията и съвета ще водят този диалог, за който вече споменах. А в крайна сметка това води до фрустрация. Тогава ще установим, че комисията като институция естествено ще защитава своята дейност и подбудите за извършените от нея действия, не би трябвало да забравяме, че винаги има това дефанзивно поведение. Това се прави от Сметната палата. Що се отнася до сроковете, е, парламентът трябва да вземе отношение и трябва да прави политически изявления пред европейските граждани, но ако не бъдат спазени тези изисквания, той също ще бъде фрустриран. Ако Европейският парламент от самото начало обаче е, следи е, проверките, следи изпълнението на програмите, аз мисля, че много от проблемите могат да се решат проблеми, които обикновено установяваме. След като ние сме изразходвали много енергия и сме водили много дискусии и трябва да установим, че не сме напреднали. Смятам, точно за това, че трябва от самото начало да можем да разчитаме на сътрудничество. Това би потвърдило факта, че ние в парламента можем да установим, че работата която се извършва от Сметната палата, всъщност е един продукт, който е, влиза за проверка в нашата комисия, но ние бихме могли да се обърнем и към други комисии, да обогатим тяхната работа с тези доклади за програмното планиране и за оценка на резултатите, защото е, тези неща са важни и за останалите комисии, но до сега това е предизвиквало само фрустрация, най-вече от страна на Сметната палата, защото тя изготвя доклади, които смята за важни, предава ги на парламента и аз мисля, че интересът на депутатите и техните избиратели като че ли се насочват е, на друго място. Затова ние трябва да се опитаме да гарантираме бюджетът да се изразходва добре за смислени неща и най-вече за приоритетите на гражданите. Във втората част Всичките тези предложения, които са включени там, може би изглеждат нови, но те отразяват е, резултатите от нашите дискусии и резултатите на Сметната палата. След това процедурата по назначаване на членове на Сметната палата. Ако трябва да се замислим как да изглежда тази процедура, смятаме, че за тази цел е необходима нова структура и аз се опитах е, възможно най-много да се доближа с тази структура до мандата възложен с договора. В договора се посочва, че Сметната палата се състои е, от е, членове, излъчени от държавите членки, по един от държава членка. Мисля, че би имало смисъл, ако Сметната палата има нещо като изпълнителен съвет и пленум – и в пленума трябва да членуват е, ръководителите на националните сметни палати. Тъй като в договора е записано един представител от държавата членка, от всяка държава членка, би могло вече съществуващото сътрудничество между Европейската сметна палата и националните сметни палати да се подобри. Ние бихме могли по този начин да изострим повече вниманието на националните сметни палати към общото изпълнение и управление на средствата от европейските и националните органи. Това би изострило съзнанието им, а също и съзнанието на националните правителства. Именно, че при изпълнението на европейския бюджет, именно в частта му, която се съфинансира, трябва да имаме повече ефективност, ефикасност и економичност. Сега, във връзка с изпълнителния орган, аз предложих ограничен изпълнителен съвет, максимум 9 членове. Може би ще ми помогнете малко с цифрите. Можем да ги консолидираме. Някои говорят само за трима членове, както е в е, националните сметни палати. Аз обаче предвидих цифрата 9 и по този начин мисля, че ще имаме балансирано представяне на малки и големи държави членки. за да не се породят е, спорове. И също така трябва да има баланс между половете. В е, момента, за съжаление, това не е така. След това ни е необходима една добра смес между професионални аудитори, членове на Сметната палата, които идват от изследователските сфери, които са е, също и част от е, университетските сфери, а от друга страна те трябва да бъдат, е, да има и е, членове на Сметната палата, които идват от политическите среди. Тази смес обаче, според мен, до сега даде добри резултати в колегиума на Сметната палата. По самата процедура на назначаване ние не предлагаме една държава членка да извършва това. Съветът трябва да прави предложение, т.е. Европейска институция, а не всяка отделна държава членка да предлага своя член и то по критерии, които изобщо не са свързани с задачите в Европейския съюз. Съветът ще направи предложение къс списък най-малко двама, мъж и жена, за да може парламентът да ги изслуша и то да изслуша не само едно лице, тогава бихме имали възможност ние и съвета съвсем ясно да очертаем профила на бъдещите членове на Сметната палата и е възможно съветът да заобиколи възможно негативно становище на парламента. Тук имаме неприятен опит и аз мисля, че повече това не бива да се повтаря. Затова съм посочил в доклада, че част от профила на кандидата е той да познава добре европейските институции. На нас мисля, че не винаги ни е необходимо да се изпращат топ експерти от Световната банка и от Международния валутен фонд. Те могат да бъдат прекрасни експерти обаче да не познават особеностите на Европейския съюз и неговите институции. Минимума, който може да се очаква от един кандидат е да знае как е, функционират парламента, съвета, комисията и разбира се самата сметна палата. И тогава може да се приеме, че бъдещия член на Сметната палата ще работи добре. Това са конкретните елементи в този доклад. Както казах, трябваше да се огранича в текста. Надявам се, че чрез изменения ще подобрим този текст и естествено сега съм на разположение за вашите коментари и въпроси. Благодаря, Благодаря госпожо докладчик за много подробния доклад. Поне едно от вашето предложение бе осъществено за равнопоставеността между половете при съдебната палата. Днес това е осъществено. А сега председателят на съдебната палата има думата. Благодаря, господин председател. Днес ние може да участваме в този дебат. Благодаря ви за възможността. Ще бъдем кратки защото, за съжаление, след 10 минути трябва да тръгна, е, трябва да хвана един самолет. Благодаря на комисията и особено на докладчицата, госпожа Сандър. Благодаря за тази инициатива да изготви този доклад. Проекто доклада съдържа предложения, които са много важни за назначаването на членовете на Сметната палата, за функционирането, за ролята, за работата на Сметната палата. Мисля, че всички вие оценявате факта, че Сметната палата не може да приеме всички препоръки. Сметната палата ще представи своето становище по доклада през следващите седмици. Ще има среща на 14 октомври между двете институции и тогава може би ще можем да представим нашите коментари. Днес аз мога да представя само моята първична, първа реакция – и то коментари върху някои точки. И също така мога да обобщя някои от реакциите на моите колеги. Според мен, ролята на Сметната палата трябва да се види в контекста на функционирането на парламента и на комисията, както и в контекста на договора. Трябва да се вземат предвид също така и промените, които се случват в Европейския съюз. Нашата роля като външен одитер на Европейския съюз трябва да е в унисон с отговорностите на комисията и също така с контролните функции на парламента. Това постановява договора. Това е нашата роля. Ролята ни наистина е роля на външен аудитор. Това означава да дадем да опосредстваме политическия процес между, между европейските институции. Госпожа Сендер много ясно е описала какво правим. Освен това, ние спазваме международните аудитни стандарти. Това е нашето, нашето задължение. Ние трябва да сме професионалисти. Освен това, трябва да действаме с ясното разбиране какво означава а, да, какво може да правят и какво не може да правят публичните аудитори. Наша отговорност е да оценяваме баланса, да оценяваме счетоводните отчети, да оценяваме постигнатите цели. Трябва да имаме обаче информацията за това, а е, Сметната палата трябва да оценява независимо и обективно. За да може да сме в услуга на парламента, на базата на която е информация от наша страна Европейския парламент може да даде освобождаване от отговорност. Договорът задължава Сметната палата да анализира разходната страна на отчета. Това означава финан... Е, одит на финансов одит, одит на изпълнението и а, то в унисон с международните счетоводни стандарти. Т.е. това одитите са средства, които, най-добре, които водят до най-добри резултати, когато са съчетани всички видове одити. Това са последстващи одити на, финансовия, на, финансовите, на финансовото ръководство. А само на базата на такъв анализ, на такъв одит, ние може да предупредим за евентуални рискове пред финансовото управление. Само по този начин може да дадем и препоръки за подобряване на финансовото ръководство. А и така, Сметната палата участва в редица проекти. Искам да ви информирам, че в началото на тази година изготвихме една програма и е, в момента вече работим по някои от точките, които подчертава доклада. Например, докла... Е, декларацията за достоверност. Ние вече мислим за това как да подобрим е, този инструмент за, подоб... за и то в посока, в която се предлага в доклада. Освен това, ние се занимаваме не само с бюджета на Европейския съюз в рамките на финансовата криза, но също така е, се занимаваме и с отговорностите на комисията и възможностите да използва определени инструменти за преодоляване на кризата. Искаме да задоволим нуждите на нашите а, партньори. Тоест, оценяваме риска, финансовите рискове и отчетността. Мисля, че е в интерес на парламента е Сметната палата да продължи да използва инструментите на, на последващ одит. И освен това, мандата, който се дава на Сметната палата трябва да отговаря на ресурсите, с които тя разполага. Сега по отношение на предупреждението на, за, на, за системните рискове, това е нещо ключово. Въвличането на всички институции в програмите на Сметната палата. Това е също ключов момент, но нещата тук опира до независимостта на Сметната палата. И способността на Сметната палата да изпълнява одитите като независим орган. Е, договорът е много ясен тук. Европейските институции трябва да си сътрудничат в и общ интерес. И аз мятам, господин председател, че принципът на междуинституционалното сътрудничество трябва да ръководи нашите общи дейности, като търсим най-добрата най-ефек, най-добрите, най-ефективните решения в името на европейските граждани. За сметната палата е много важно той да си оста... тя да си остане професионална, достоверна, надежна и независима институция. Това е институция на Европейския съюз, която преследва същите цели, които преследва и парламента. Благодаря, е, господин председател на госпожа Сайндър, за възможността да се обърна към вас и отново да ви предложа а, в позицията на Сметната палата в а, писмена форма. Аз с интерес очаквам през следващите седмици обмена на мнение между двете институции. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Вече имаме първите колеги, които искат да се изкажат. Господин Гебранде, а след него господин Пьероди. Voorzitter, en ehm, laat ik ook van harte mevrouw... Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Аяла Сендър. С е, голямата част от нейния доклад аз съм съгласен. Може би тя би трябвало да се концентрира повече върху ефективността, не само върху легитимността на Сметната палата. През 2009 година аз влязох в Европейския парламент и бях изненадан, че Сметната палата всъщност не се е занимала толкова много с тези неща. В миналото това се е правило повече. Става дума дори и за специални доклади по тази тема, но като цяло аз съм съгласен с нея. След това критиката, която беше изразена тук, ние в Сметната палата имаме много голям колегиум и по този начин се компрометира до някъде независимостта. За мен при една Сметна палата най-важната е нейната независимост. Тя трябва да бъде гарантирана. Госпожа Яла Сендер посочва в своя доклад, че парламентът и съвета трябва да допринасят за годишния план и за стратегически планове на Сметната палата. Според мен това е намеса, защото тези планове могат да бъдат с политически отпечатък. Аз мисля, че парламента и съвета не трябва да се месят тук. Можем единствено да внасяме предложения, но решават единствено членовете на Сметната палата. Същото се отнася и за управителния съвет – представители на 28 държави членки и смятам, че като цяло това не е добро решение. Най-важното е, когато говорим за независимостта на Сметната палата, тук вече е, си. Е, тук вече има много опасения. Е, че е, тези неща се политизират. Видяхме испанския кандидат, ирландския кандидат, сега виждаме, че този проблем е и при нидерландския кандидат. Господин Дефрис е много добър, е, много ефективен член на Сметната палата. Той е, има много добър профил. За това обаче се отхвърля по политически причини. И всъщност Мога да кажа, че факта, че партийната политика води до там, че един чудесен член на Сметната палата не получава удължаване на мандата си, според мен това е много лошо. Господин председател, говорихме за ролята на парламента, говорихме и за това, че имаме консултативна роля при назначаване на членове на Сметната палата. Видяхме при харватския член на Сметната палата колко фрустриращо може да бъде това, поради което пледирам ролята на парламента е, да се укрепи също и при назначаването на членове на Сметната палата. Мисля, че наистина има повод за това. Позволете ми, господин председател, един последен коментар. Трябва да кажа, че все повече ме смущава факта, че много малък отзвук имат препоръките на Сметната палата. В европейското законодателство, което е много комплексно, Сметната палата посочва, че тази комплексност върви в погрешна посока. Ние виждаме, че е, нито комисията, нито съвета, нито парламента правят нещо, за да предотвратят това развитие. Ние не се вслушваме в тези препоръки. Например, всяка година в комисията Агри Сметната палата казва, че не се постигат целите, а няма средство, което да проследи причинната връзка. В бюджетната комисия 10% от бюджетните редове трябва да бъдат в резерв и е, мога да кажа, че комисията не прави нищо в тази насока, а целите трябва да бъдат изпълнени. Мога да посоча още нещо с препоръките на Сметната палата, но всъщност ние знаем за какво става дума. Още веднъж искам да благодаря на госпожа Аяла Сендър за отличния доклад. Благодаря. Благодаря ви, господин Оги. заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да поздравя колежката Аяла Сендър за цялата е посветеност на тази тема. Радвам се, че можем да водим дискусия тук сред нас, за да идентифицираме това неудобство, което може да се усети, когато се говори за бюджетен контрол в европейските институции. Несъмнено всички заедно носим отговорността. Ние от Европейския парламент, от националните парламенти, от правителствата, да, може би трябва да се промени нещо в сметната палата и това е целта на този доклад, нещо на което ще се спра малко. Бих искал да направя е, един първи коментар във връзка с формата, господин председател. Госпожо докладчик, аз бих искал да подкрепя предложението на председателя на Сметната палата, господин Калдера. Не, извинявам се, не да а, подкрепя неговото предложение, да се възползвам от него, а именно да поискаме писменото становище на Сметната палата, което да го вземем предвид в нашите дискусии, преди да внесем изменения, за да може всяка политическа група много добре да познава а, становището на Сметната палата и на нейните аудитори. Това е необходимо преди да изготвим и наша позиция. Наистина, подкрепям идеята за включване на този документ, това писмено становище на Сметната палата в нашата дискусия. На второ място. Считам, че всички ние трябва да се придържаме към международните стандарти. Не трябва да се отклоняваме от тях, защото в противен случай нашите институции и ние като цяло, ще бъдем много любопитни за този външен свят, който така или иначе се интересува от нас. Нека да спазваме международните норми, счетоводните норми, но и не само тях. Всички норми, свързани с одита, тези, които са изготвени от международните организации, от тези, които се занимават с финансов контрол, нека се придържаме към тях. Какво се казва в тези норми. Там се казва, че Върховният институт, който упражнява контрол върху финансите, трябва да бъде независим. Сметната палата би могла да работи в сътрудничество с съда при изготвянето на тази декларация. Сътрудничеството в рамките на вътрешния контрол, който може да прави комисията и външния одит, който извършва сметната палата, всички те трябва да почиват на международните норми. Сметната палата може да работи в сътрудничество с комисията, но не считам, че Европейската комисия, тъй като тя не е независима, поне експертите, които работят там, не са независими, Та Европейската комисия се съмнявам, че може да има а, някакъв доклад във връзка с декларацията. От друга страна, аз от много дълго време изисквам декларацията във връзка с консолидирания бюджет на Европейския съюз да бъде изготвена на базата на работата, която извършват националните сметни палати. И затова съм изключително доволен, че в документа за декларацията на последната страница, на дълго и на широко, от Сметната палата се разглежда тази идея, а именно защо. И ми се струва, че именно по този път трябва да поемем, защото националните сметни палати са независими, а националните администрации не са. При споделеното управление и при споделения одит се предвижда и национален одит. Аз съм посещавал много държави членки и съм се срещал с директора, например, на ам, Националната сметна палата във Франция. И аз съм абсолютно сигурен, че този държавен служител е под прекия контрол на министъра. Той не може да извършва независим одит. На национално равнище обаче би, могло да се, въведе, би могла да се въведе подобна възможност. В параграф 12 се казва, че Сметната палата трябва да вземе участие в изготвянето на работната програма на комисията. Струва ми се, че може да се допитаме до сметната палата при положение, че има някакви трудности с работната програма на комисията. Въпреки, че работната програма на комисията се изготвя по-скоро в зависимост от политическите възгледи, а не се съобразява с одита. Същото се отнася и до параграф 15, където се казва, че Сметната палата може да се намеси в законодателните решения на комисията. Струва ми се, че в всяко едно демократично общество една от основните роли на парламента е бюджетния контрол. Контрол върху изпълнителната власт. В това число се предвижда и становище от Сметната палата. Затова ми се струва, че всички тези идеи, които изложих, трябва да бъдат изрично поменати. Аз съм пълно за пълна независимост на сметната палата, както и изготвяне на декларация, която да отговаря на всички международни норми. Да видим дали може да се одобрят разходите или не, да се видят какви са праговете, да се прецени маржа на грешките. Най-вероятно ще внесе изменения в това отношение, но нека все пак да се спре на този момент. Ако парламента не одобри а, тази идея, то тогава ще изпаднем в една доста любопитна а, ситуация. А, няма да се предвижда санкция, ако има отрицателна декларация. Струва ми се, че парламента трябва да направи вод на недоверие на комисията, за да бъде тя санкционирана преди малко не ми одобриха измененията за спътниковата агенция, а аз предлагах, ако не се а, даде освобождаване от отговорност, директора да подаде оставката си. Еми, победиха ме, не ми приеха измененията, но отново правя такова предложение. Изпълнителният директор или управителният съвет и така нататък не може да продължават и да се правят, че нищо не е станало, ако не им бъдат валидирани сметките. Във връзка с институционалната организация. Създаването на един вид управителен съвет, който да превърне сметната палата в публичен и независим орган. Аз имам резерви в това отношение. Членовете на сметната палата които трябва да бъдат независими. Хм, струва ми се, че е малко вероятно подобна структура да може да а, бъде подходяща за сметна палата, но ще поговорим допълнително за това. По въпроса за регулирането съм съгласен с колегата, която говори преди малко. Съжалявам за това, което се случи с, италя... с испанския кандидат. Аз бях докладчик в Сянка по въпросите за номинирането. Вижда Минге, че се усмихва. Но аз наистина считам, че лицето, което назначава аудитора, трябва да е, е лицето, което ще използва неговите услуги. В частните предприятия общото събрание назначава аудитора и този аудитор получава възнаграждение в качеството си на независим такъв. Сега обаче да имаме правителства, които назначават, които освобождават аудитори, които правят каквото си искат, без значение какво е становището на парламента, струва ми се, че подобна схема по никакъв начин не отговаря на нормалните условия за извършване на одит. Нашите колеги от националните парламенти са тези, които отговарят за това на национално равнище, така че те също трябва да упражнат натиск в този дух. Необходимо е парламента да има суверенно право да назначава аудиторите. Трудно ми е да приема те да се назначават по предложение на правителството. Съвета който да може да възрази, съвета с единодушие, да може да възрази, за да не се стига до някакви крайности. Защо пък не? Но а, едно правителство, и видяхме това в случая с хрватския колега, да се наложи, това е неприемливо. Парламента е първия, който използва услугите на аудиторите, така че той е този, който трябва да назначава аудиторите в сметната палата. И той трябва да ги номинира в зависимост от качествата им, които трябва да отговарят на изискванията на договора. колежката разбра, че имам резерви по отношение на някои от предложенията и, но така или иначе искрено ви благодаря за това, че ще водим дебати, че ще имаме възможност да внесем предложения, за да може да излезем от това а, неудобно а, положение, в което се намира бюджетния контрол в в момента. Благодаря. Благодаря. Има ли колеги, които искат още да се изкажат? Не. В такъв случай В такъв случай приключваме дебатите по тази точка. И господин Оди, вие засегнахте въпроса за дневния ред, сроковете за измененията трябва да се подадат до 17 октомври на обята. ако получим допълнителни обяснения от господин Калтера. Въпросът е дали да спазим този срок. Нека за момента да имаме тази дата пред очите си. А пък ако координатите решат, че има нещо много важно, то тогава госпожа Гресле може да предложи е, отлагане на датата с един месец. На 7 ноември е крайното гласуване и през декември а, този доклад би трябвало да, да се гласува в пленарна зала. Така че ние сме отворени, гъвкави. Може би да, трябва, е хубаво да се свържем с повече експерти. да се съветваме каква да бъде, какви да бъдат квалификациите на кандидатите. Господин Оди. Съвсем накратко във връзка с графика. Документа на председателя Калдера ще бъде от изключително значение, защото в него той ще изложи и мнението на Сметната палата. За мен е много важно да разгледаме доклада в пленарна зала преди предизборната кампания, защото тази тема може да бъде използвана от политическите групи. Не знам какво мисли докладчика, но може първо да разгледаме доклада в комисията, след това да представим доклада и в пленарна зала на база на това, което ни е казал господин Калдера. Но така или иначе трябва да гласуваме много преди изборите. Thank you very much, dear Благодаря. Е, госпожа докладчицата има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Калдера. Той трябва да напусне залата сега, но отново му благодаря за това, че е, си даде усилие да дойде тук при нас. Отбелязвам си проблемите, които изложиха колегите. Вярно е, това го посочих, че ни е необходима независима сметна палата. Това е нещо, което е изключително важно за мен и за вас. Важно е Сметната палата да представя становища, които да имат необходимата тежест, най-вече по отношение на интересите на европейските граждани. За нас е твърде фрустриращо, а също и за съответния член на Сметната палата, да бъде представено становище към момент, в който програмата е приключена и вече е забравена. Това наистина е много фрустриращо, защото това становище на Сметната палата вече не може да послужи по предназначение. И тук вече се засяга принципа на независимостта. Комисията за бюджетен контрол, естествено, тя ще трябва да може да вземе отношение по работната програма, но Сметната палата не трябва да се превръща в инструмент, който действа само експост. Той трябва да действа и екс-анте предварително, да действа много бързо и такъв беше случая, когато съветът трябваше да решава за инструментите за борба с кризата, защото европейският бюджет би оказал много голямо въздействие върху националните бюджети. Тази задача, това намерение, което влага Европейската сметна палата в действията си, и желанието да излезе извън действията експост и да действа и превентивно екс-анте, това наистина може да се окаже много важно, без да се засяга независимостта на сметната палата. Но тази фрустрираща позиция, именно концертарло, precisamente por un programa en general становищата на Сметната палата да не могат да се ползват по причини на кратките срокове, според мен това е неправимливо. състава на Сметната палата мога да кажа, че споделям някои от изказаните критики, но мога да говоря за възможности, за подобряване на процедурата по назначаване на членове на Сметната палата, факта, че ние поднасяме на поднос е, тези възможности, от които трябва да се ползва парламента, мисля, че това не трябва да се допуска. И сега още нещо за графика. За мен е, е важно този доклад да не потъне в забрава. Не знам доколко новият състав на парламента ще се интересува от него. Важно е също да се погрижим и за новия състав на Сметната палата. Между разискването в нашата комисия и гласуването на пленарно заседание можем да вземем предвид становището на Сметната палата. Това не означава промяна в нашия график, а от друга страна даваме възможност на Сметната палата да изкаже становище. Благодаря. Е Благодаря. И така приключваме точка 8. Сега минаваме към точка 7. Най-напред ще дам думата на господин Пипер, докладчика. След това на комисар Шемета и след това на госпожа Юлайти от Сметната палата. Господин Пипер, имате думата. Ja, herzlichen Dank, dass ich... Благодаря. Благодаря, че мога да направя встъпление в тази тема. Искам изрично да благодаря на комисията, на господин комисар Шемета за изготвения доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Този доклад беше изискан от Европейския парламент. Докладът в формата, в която е представен, мисля, че наистина може да представлява помощ за нас с цел постигане на повече прозрачност при е, финансовите корекции, при е, процедурите, които са свързани с осигуряване на средства за подпомагане и този доклад може да бъде оценен съответно от е, държавите членки. Естествено, ние не бихме се наричали Европейски парламент, ако нямахме и други искания, но по време на разискването аз ще се спра на тези неща. Искам още веднъж принципно да посоча господин комисар, че ние сме много доволни от доклада. Преди да направите вашето изказване, ми позволете да направя някои коментари и да задам някои въпроси, които да намерят отговор във вашето изказване. Това, което ми направи впечатление е, че малко са държавите членки, за които се отнасят финансовите корекции за 2012 година, но всъщност тези малко държави членки са причинили около 70% от грешките. Не мога да повярвам на очите си. Испания носи отговорност за 58% от е, освоените средства и още веднъж ще трябва да кажа, че съм много изненадан, че в Европейския фонд е, за регионално развитие около 2600 процедури е имало, от тях някъде около 1900 в Испания. И трябва да кажа, че като депутат наистина не разбирам, аз съм просто е, смаян как е възможно подобно нещо. И за това моля за обяснение от страна на комисията, преди да се поставят искания от Европейския парламент, вие бихте могли да дадете някои обяснения в тази връзка. Това, което според мен е мислимо в момента, е, е страна или регион, които са в е, дълбока криза, процедурите по възлагане на обществени поръчки да протичат по-бавно там и също така, когато става за допустимостта на средствата на подпомагане, там като че ли някой си е позатворил очите, аз е, мисля, че трябва да дадете обяснение, но е, мисля, че не може да има извинение, ако процедурите по възлагане на обществени поръчки не е, са редовно изпълнени. Това е във вреда на самите региони. Аз лично бих искал да чуя от вас обяснение за случаите с Испания, Гърция и Италия. Добавя се също и Полша, Румъния и защо как вие можете да обясните тези явления в тези страни, каква е причината за тях и какви изводи бихте направили от това. Защото, уверявам ви, това е информация, която не само ние в Комисията по бюджетен контрол получаваме, тази информация между другото е публично известна, и също така от нея се ползват е, и е, такива, които не са политически особено настроени добре към нас. Така че е, искаме да получим от вас убедителен отговор как да се справим с тази ситуация. Аз мога да кажа, че като парламент ние сме се замислили какви искания можем да внесем. Няма сега да се спирам на тях, тъй като още веднъж ще ми, даде, ще ми бъде дадена думата. Така че е, сега бих искал да задам въпроса за екстремните разлики между Европейския социален фонд и Европейския фонд за е, социал, регионално развитие при е, социалния фонд е, ние имаме 91 Е, процента е, възвръщаемост, а пък в е, Европейския фонд за регионално развитие този процент е по-малък. Така че как е, можете да обясните тези гигантски разлики по отношение на съберим, събира, събирането на средствата, събираемостта? След това за голдплейтинг това е една процедура, която съдържа много сложни правила. Имаше много добър доклад от колегата Гайер. Помолихме за отговор защо е допуснато това и в какъв обхват държавите членки допълнително са поставили и са внесли като искания и разбира се, какви последици, е, какви изводи може да направи комисията. От миналата година имахме някакви отговори, няма нищо ново. Така че темата gold plating според нас все още не е получила достатъчен отговор. Това са първоначалните ми коментари. искам да се концентрирам в първото си изказване и по-скоро исках да се концентрирам върху доклада за защита на бюджета на Европейския съюз. Когато говорим за този доклад, би трябвало да зададем въпроса къде, на кои места, по какъв начин е нанесена вреда на бюджета. Например, е, удължени процедури в държавите членки, неспазени срокове, е, също така за е, данъците върху лихвите. Всичко това са неща, които е, са настъпили вследствие грешки, вследствие просрочване на процедури и в крайна сметка това води до вреди нанесени на европейския бюджет. Аз бих искал е, един честен отговор на моите въпроси. Не искам обаче да приключа изказването си без да посоча, че се радваме много, че в 22 държави членки нещата функционират добре. Там а, процентът на грешките и процента на събираемост е а, около 3,5% и за дълги периоди от време а, е това, така че с други думи, процедурите по е, събиране, по е, санкции и така нататък наистина са оказали добро е, въздействие. И накрая искам да попитам как ние трябва да постъпим с малкото страни, които правят изключение и какви е, изводи си прави Европейската комисия от това погрешно поведение на отделни държави членки. Извинете, мога ли да направя един втори коментар? Този въпрос е не само към комисията, а естествено и към Сметната палата. Знам, че в Сметната палата също се мисли в тази посока какво да се прави с тези, които допускат нередности. Госпожа Калилайте е тук, така че аз естествено бих искал да включа и е, Сметната палата и се интересувам много живо от нейното мнение. Благодаря, господин Пипер. А сега е, комисар Шемета има думата за отговор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изявлението. Аз мислех да представя три доклада, които в момента се обработват от парламента и имат за цел за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Вие също ги споменахте. Аз ще започна с доклада синтезис. Това е важен инструмент, който обхваща всички наши доказателства, но оточнява и много слаби места. Сметната палата – правилно оценява финансовото ръководство. 15 генерални директ, директори и 2 изпълнителни директора е, са получили резерви при общата оценка. Има определени са дадени рискове, в същото време финансовите корекции и възстановяванията на средства са се покачили от 4,5 милиарда на 8,8 милиарда. Ще обясня тази оценка. Всъщност има е, е, предмета на тази оценка е доклада от миналата година. Оценени са и услугите от страна на комисията, например, е, качеството на обществените поръчки е оценено, материалите, последователността, прозрачността на отчетните инструменти, поощряването на опростяването на административните правила и правилата за допустимост. През 2012 година в кохезионната политика 4,9 милиарда евро са били застопорени и четири програми са били прекратени в Италия, Герман... Германия, Чехия и Словакия. Активното прилагане на финансовите корекции довежда до повишаване на тези суми, които са били изключени от разходване. А ще обясна в своето изложение по-подробно как се случва това. Финансовият регламент постановява финансовите задължения на държавите членки и споделените финансови задължения. Комисията огорожава използването на националните декларации. Заедно с Ян Мулдер организираме работна група по тези въпроси. Искаме да предложим общи препоръки. Е, следващата година, началото на следващата година ще започне работа тази група. Всички услуги на комисията ще бъдат обхванати от е, ново поколение програми, които ще засягат отчетния период до 2020 година. И накрая доклада за оценка и член 313 Комисията излиза с съответните препоръки. Комисията одобрява одобри доклада синтезис през юни всички области, които са подкри, покрити, са в унисон с инициативите 2020 година. Докладът се основава на информация подадени от е, службите на комисията. Той обобщава основните резултати от одитите, оценката на риска и контрола на управлението на изпълнителните агенции и службите на комисията. 29 са агенциите, Включени са и резултатите на, от хоризонталните одити. Те иллюстрират подобряването на корпоративната култура на управление в комисията. Имам предвид доклада на одита върху процедурите. Оценено има, има и доклад върху одита на изпълнението. По отношение на процеса на оценяване на качество, целта е да се подобри качеството на предлаганите услуги. На следващо място <clears throat> развитието на корпоративна рамка за мониторинг на човешките ресурси. В частност, необходима е повече прозрачност при използването на ресурсите, при разпределението на целите, при нуждите от обучение. Нека да подчертая, че в съответствие с приоритетите, от страна на комисията се цели подобряване на корпоративната култура. Наблюдава се включване на 50% от човешките ресурси в оценката на одита. Оценено е освобождаването от отговорност на комисията за изпълнението на бюджета 2011 година. Отбелязва се напредък. Комисията излезе с резолюция, където са отразени нейните приоритети. Първи приоритет – защита на бюджета на Европейския съюз. Съобщението, което ще представя след малко, отразява факта, че комисията не може да предотврати всички евентуални грешки, но би трябвало да може да защити бюджета на Съюза в дългосрочна перспектива. Отбелязва се също така и напредъка на комисията в намаляването на броя на грешките. Какви действия сме предприели, предприели до момента? за стопоряване на плащания към държавите членки, където контрола върху разходването на средства не е бил достатъчен. Одите и финансовите корективни мерки са обострени, укрепени, намален е риска от грешки при Европейския фонд за развитие и Европейския социален фонд. По отношение на селското стопанство, комисията е оценила причините за грешки и приложението на политиките в областта на селското стопанство. Португалия, Испания, България и Италия са променили своите програми в, за развитието на селските райони, намалили са риска от грешки и са хармонизирали правилата за бъдещите отчетни периоди. Както обясних и преди това, комисията е ангажирана да приложи третото, третото приоритетно действие, а именно да подобри одитите на изпълнението. Говорих за новите, за новото поколение програми. Те включват по-добра рамка на изпълнението, като дефиниция на умни, разумни цели, като се съсредоточават върху ефективността и постигането на целите на стратегия 2020. По отношение на събиране на приходи от собствени приходоисточници Европейския съюз и комисията. В частност ще се, ще се съсредоточи върху събираемостта на данъците. Също така ще бъде укрепено и наказателното, хармонизиране на наказателното правораздаване в Европейския съюз между другото и борбата срещу фалшифицирането на цигари. Високото ниво на финансовото управление е гаранция за защитата на бюджета. Комисията е ангажирана и в бъдеще да защитава бюджета на Европейския съюз. А сега искам да представя първото съобщение на комисията за тази област. Комисията иска да види допълнителна стойност, но също така комисията има и отговорност да си сътрудничи с другите актьори и да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Тези действия трябва да бъде взети предвид, когато се оценява ефективността на надзорната и контролна роля и система на, на комисията. В това съобщение има приложение, в което се дава преглед на организационната структура и резултатите, проистекли от корективните действия на комисията. Искам да се съсредоточа върху след, следния нов елемент – това са сумите на коригиращите действия, които са сравними с обема на разходваните средства. За 2012 година тази сума е 4,4 милиарда евро, което съответства на 3,5% от извършените плащания. По отношение на, мултигу... на многогодишния характер на разходите, може да се каже, че корекциите са направени през 2012 година а, и отговарят на грешки, които са направени в предишните години. Вторият елемент взема предвид това състояние на нещата и се отправя към бъдещето и се опитва да отрази тенденцията на тенденцията коригиращите мерки да имат превентивно действие. През 2009-2012 година сумата съответства на 2% от плащанията. Плащанията от предишните години отразяват амплитуда, която е взета предвид в индикатора, използван от Сметната палата за 2009 до 2011 година, който е уточнен на 3,5, 3,9, 4,2%. През 1994 година сумата от 17 милиарда евро бе коригирана по отношение на регионалния кохезионен фонд – има коригиращи мерки за 2000-2006 година. В момента тези мерки са в заключителна фаза. Сумата за тези мерки съответства на 8 милиарда евро, което е 4% от общите плащания. Третия нов елемент това е подробна информация и сравнение между държавите членки за коригиращите мерки и плащанията. Разбираме, че този въпрос е много сложен. Комисията за това ще говори с вашата комисия по този въпрос в бъдеще и ще даде допълнителна информация. Ще организираме и семинар на тази тема. В заключение, комисията може да демонстрира, че може да предприема ефективни мерки в защита на бюджета на Европейския съюз. Комисията осъзнава политическото значение на този документ. Такъв документ ще бъде изготвен за бъдеще всяка година. А сега искам да направя препратки към някои определени въпроси, засегнати от господин Пипер за Испания по отношение на финансовите корекции. Сумите са свързани с приключването на програмния период 2006 година 2013 имаме редица контроли в целия процес и в крайната фаза се състои в това, че нашите служби оценяват много внимателно всички плащания на, на бенефициарите на държави, към държавите членки. Те ги анализират, оценяват и следят за неправомерни плащания. В следствие на това ще се предприемат коригиращи действия. Сега за Испания, наистина, там имаше големи дефицити в системата – през е, периода 2000-2006 година и бяха необходими, бе необходимо да се предприемат много строги коригиращи действия. Нашата цел е с това съобщение да демонстрираме, че ние, комисията, има на разположение различни инструменти, които имат както превентивно, така и коригиращо действие. Когато нещата в дадена държава членка не вървят на добре. Превентивната действие, превентивното действие е замразяване на плащанията и това се вижда и, и този инструмент се използва все повече през 2012 година. Но освен това имаме и експост, последващ контрол. На базата на този контрол си идентифицираме проблеми в страните. Така искаме да покажем, че ако работим на многогодишна база при прилагането на нашите програми, нещо, което е отразено в нашия вътрешен одит, искаме да покажем, че европейският бюджет е правилно защитен от злоупотреби. Именно поради тези коригиращи инструменти, Когато имаме корекции, тогава държавата членка е задължена да направи съответни промени в своите контролни системи, за да бъдат избегнати, избегнати злопотреби в бъдеще и неправомерности. Има неща в Испания, свързани с автономия на регионите, с разлика при правилата на разходване на средствата. So leads to... Но това също води до различни тълкувания на правилата в различните региони на Испания. По голдплейтинга мисля, че отговорих на въпроса в а, уводната част на моето изказване. Как бихме могли да решим този въпрос? Работили сме много с държавите членки. Метода за въвеждане на упростените разходи и а, економии в рамките на различните програми. Това обаче предполага използването на многобройни програми, на плоски ставки по специфични проекти. Това обаче означава и не до там строги критерии за допустимост. Ние сме се ангажирали и възнамеряваме да изготвим доклад по въпроса в различните държави членки. Ще се опитаме да разгледаме и ам, различията, които съществуват по-настояще между държавите членки. Затова е много важно това, което предвиждаме в следващия ни програмен период, когато ще поискаме от държавите членки да представят на комисията проекто правила за допустимост, които правила да доведат до намаляване на административното бреме. Вие упоменахте и други държави членки, като Гърция, Италия, Мисля, че високото ниво на финансови корекции ясно показва, че ние предприемаме действия към тези държави членки, в които виждаме проблеми с европейските фондове. И по този начин, с тези финансови корекции, ние защитаваме и пазим бюджета. Подобни корекции биха означавали, че тези държави трябва да бъдат изключени от плащанията. Това се взима предвид при бъдещи плащания, към които се прилагат корекция, ако е била засечена за употреба. Така че този инструмент е изключително важен и той осигурява защита на европейския бюджет, както и последващ контрол в рамките на многогодишната система от одити. Благодаря ви много, господин комисар, господин Шемета. Не си спомням друг път комисаря да ни е представил толкова дълго и подробно обяснение. За това ви благодаря. Нека да ви обърна внимание, че имаме и трета група посетители в момента. Добре дошли сред нас. Те ще присъстват на нашата дискусия. Сега а, бих искал да дам думата на представителя на Сметната палата. Госпожа Кърстик, Лулайт, извинявам се, ако неправилно произнесох името ви. Правилно ли го произнесох? Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика за уводните думи. Благодаря и на комисаря Шемета за кратките обяснения. Процедурата по освобождане на, от отговорност за 2011 година за 2011 година и документа, който ни представи комисията. Той е наистина много полезен и отговаря на искането на парламента, въпреки че има някои правни ограничения в това отношение. Вярвам, че Коментарите на комисията са от а, голямо значение за законодателите, защото искането на парламента би могло да доведе до промяна на законодателството и в това отношение парламента трябва да изиграе своята роля. Виждам, че комисията предприема действия, за да се постигне общ подход по отношение на обществените поръчки. Това е основният източник на грешки при разходването на средствата на ЕС. Комисията каза, че поставя акцента върху резултатите в бъдещите си усилия по отношение на финансовия контрол. Страхувам се, че периода 2014-2020 е период, в който най-вече ще трябва да се наливат средства. Доста предизвикателство има в това отношение, както за аудиторите, така и за тези, които управляват средствата. Благодаря ви за възможността да взема отношение в дискусията по документа, който ни представи Комисията за защита на бюджета на ЕСА. Комисията правилно упомена, че а, всяка година корекциите се нанасят на базата на предишната година. А, имаме а, приключване на финансов период 2000-2006 година, след което бяха извършени и възстановяванията на неправомерно изплатените суми. Сметната палата отчете голямо ниво на грешки, най-вече в областта на плащанията на политиката на сближаване. Доста нередовни плащания се извършват и комисията ще трябва да намери начин да възстанови тези средства. Комисията е права, като заявява, че а, тези разходи се отразяват и на националните бюджети, а не само на европейския бюджет. Но това, което не стана явно в този доклад, не стана ясно, е, че а, тези разходи а, не взимат предвид грешката проекта за замяната и за плащанията понякога предвижда действие с задна дата, но в това отношение също може да възникнат грешки. Както управлението на средствата, така и аудиторите ще имат някои затруднения, когато се приключи следващия финансов период. На второ място финансовите корекции. Много често не се вземат предвид всички проекти и разходите, изплатени по тях. Комисията е тази, която решава какви да бъдат финансовите корекции. А на следващ етап държавите членки решават каква част от тях да възстановят. Понякога това се прави. В този случай финансовите корекции водят до по-низки плащания. Но това не винаги се прави, защото не винаги държавите членки са съгласни. Ако държавите членки не изпълнят своята част от отговорността, част от споделеното управление не се извършва. И Сметната палата открива доста нива на грешки по отношение на плащанията в държавите членки. Важно е да помним, че за финансовите корекции и за възстановяванията е важно да функционират и а, двата клона на споделеното управление. Комисията а, показва, че днес може да реагира по-бързо и че разполага с повече информация за ситуацията. Това обаче все още не е довело до промяна на положението към по-добро във връзка с проектите. В доклада от 2009 година Сметната палата вече посочи всичко това, което ви казах. В годишния доклад от 2012 година отново ще повторим това. Отново ще повторим този анализ, който се базира на данни от консолидираните сметки на ЕС. Доклада на Европейската комисия почива на същите статистики и на тази база се правят и финансовите корекции. Въпреки, че този доклад идва след като е изготвен годишния доклад на Сметната плата с 2012 година, нашата позиция е развита в глава първа от годишния ни доклад. Доклада за годишната дейност – както и значението му за качеството на мониторинга, ще бъдат включени във все още непубликувания годишен доклад на Сметната палата за 2012 година и е, за това разбирате защо не бих могла да навляза в по-големи подробности днес. Във връзка с това, което каза е, докладчика, и, а именно е, как да имаме по-голяма степен на, въз... на възстановяване на средствата. Господин докладчик, държавите членки трябва да бъдат мотивирани да не представят погрешни ем, неверни разходи. И ако е, се установи грешка, това би означавало, че ще има загуби в рамките на оперативната програма, както и загуби за държавата членка, която е предоставила неверни данни. Напомням ви, че в предишните ни доклади, последния от 2011 година, Сметната палата е установила, че държавите членки могат много лесно да установят грешките а, само на базата на тези документи, които представят на комисията, само ако а, си направят труда да ги прочитат. Година след година се вижда липса на мотивация в рамките на споделеното управление. Липса на мотивация за установяване на грешки и тяхното поправяне. Именно тук е ключа към по-доброто възстановяване на неправомерно изплатените разходи. Благодаря. Благодаря. Имаме три, трима колеги, които искат да се изкажат. Дерек Вокъм госпожа Гресле и Йенс Кайер. Please, you are the first speaker. Okay, uh, thank you, Chair, and uh, first of all, can I thank... Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за неговата презентация, благодаря и на Сметната палата, както и на докладчика. Приветствам доклада на комисията Синтезис и съобщението на комисията по въпросите за бюджета на Европейския съюз. Е, когато има напредък, и ясно е, че има напредък, трябва да оценим по достоинство този прогрес. Това е съвсем ясно. Освен това, Важно е средствата от Европейския съюз да се разходват правилно, защото економиите се оказват грешка. Нека намерим начин, така, защото всяко евро, с което, разположено, с което разполагаме, да бъде изразходвано така, че да увеличи заетостта и да се използва разумно. Колеги, Колегите също отбелязаха факта, че доклада на комисията подчертава мерките за опростяване предложени за следващия отчетен период до 2020 година в рамките на многогодишната финансова рамка и по-специално в рамките на кохезионната политика. Тези мерки трябва да бъдат е, взети на сериозно от законодателите поне от гледна точка на парламента, ние подкрепяме мерките за кохезионната политика, подкрепяме общите, про... общите политики в областта на кохезионната политика е, и плащанията с, с уеднаквени ставки. Хубаво е и държавите членки да получат това послание, да застанат на не, зад него и да упростят процедурите. Защото ако погледнем грешките, които се описват в докладите, ще видим и винаги виждаме, че основните проблеми са е, проблеми свързани с допустимостта на проектите, проблеми свързани с съответствието. Така че опростяването от страна на държавите членки, от страна на комисията са добра инициатива. Също така приветствам и ролята и, и ролята, която се отдава на държавите членки. Докладчикът спомена е, тази роля. Фокуса трябва да падне върху определени държави членки, особено, например, в областта на селското стопанство, особено когато грешките надвишават 2%. Чухме за мерки като замразяване на плащанията, но не чухме подробности. Тези замразявания и спиране на програмите никога не са достатъчно добре осветлени. Би било хубаво да получаваме и за тези дейности, за тези мерки повече информация. По отношение на освобождаването от отговорност за тази година, аз ще продължа да работя заедно с колегата Гайер. Трябва да се анализира действията и трябва да се извлечем полуки за бъдеще, за да може да предложим препоръки за корективни мерки, които да са по-ефективни. За тази годишното освобождаване от отговорност мисля, че това ще е необходимо. Например, подкрепям анализа на системните грешки. Подкрепям опростяването на процедурите. Би било хубаво, ако комисарят може да даде повече информация в последствие за, за, за, за последващите оценки от, нашите, от нашето предложение. Благодаря. Аз е, искам да взема отношение към трите документа, които ни бяха представени. Първо, съобщение на комисията за recoveries, т.е. за събиранията. Аз мисля, че всички имат този документ. Искам още веднъж да посоча, че този документ с е, приложения към него Staff Working документ е, остава далеч от моите очаквания. Когато вие твърдите, че за първи път представяте нещо ново. Благодаря, но 3,2% наистина са събрани от средствата. Мога да кажа, че това е нищо. Всички, които работят тук, знаят, че е много по-скъпо да се поддържа ефективна система на контрол, отколкото след това да се плащат е, известни суми на комисията. Системите обаче не функционират е, изцяло това се дължи е, на пропуски в законодателството, но и на липсата на воля на комисията да ги прилага. Три държави членки е, водят тук Испания, Гърция и Италия. Сега е, в новия период Чехия зае мястото на Италия, но мога да кажа, че този дълъг период на бездействие, на недостатъчни действия е, и един период на затваряне на очите и това много ме вълнува, господин комисар. Аз е, мисля, че е, не може да се приема всичко безрезервно. Тази година отново ни се казва коя държава от кой момент не може да се справи. Значи България, Румъния от 2008 година, след това не ни бяха преди това не ни бяха докладвани тези резервейшн. Същото е в структурния фонд, същото е в фонда за селско стопанство. Очевидно, аз мисля, че всеки нормален човек трябва да каже, че в случая трябва да се предприеме нещо. Сега, по отношение на достъпа и на разглеждането на тези документи, мога да кажа, че съм а, ядосана от този документ за Recoveries, защото там има повторения. Страница 21 и страница 36 са идентични. Мисля, че ако ние трябва непрекъснато да повтаряме нещата, има, да, получават се много дебели документи като страници, но с малко съдържание. От документа бяха извадени някои неща за комуникацията на комисията, бяха пресъставени тези неща, но Staff Working документа е копипейст на самия документ. И аз в случая си пожелавам малко повече допълнителна полза. Смятам, че не е нужно просто да се цитира законодателството. Сега искам да задам някои въпроси. Първо, а имам впечатление, че комисията през 2012 година малко е затегнала юздите, по-строга е, защото в бюджета липсват средства. И има прекалено малко плащания. И от тук впечатлението ми е, че контролните системи започват да се прилагат строго, когато няма средства. Защо се прави така? Това подкопава смисъла на тези контролни системи. След това искам да знам какво наистина имаме като събирания от страните в криза, какви средства трябва да се получават от тези, какви средства могат да се получават от тези страни на страница 27 е посочено нещо в Staff Working Documents. Това е свързано с тежката ситуация. Важно е обаче да получим преглед. Говореше се за а, отлагане, за спиране. И аз искам да разбера обаче какво трябва да получим като средства, за да можем да ги проследим. След това, което а, е важно да спомена е, а, че трябва да знаем какъв е резултата от контрола от проверките на комисията в държавите членки и от проверките извършвани от държавите членки. Трябва да се види как функционират и дали въобще функционират контролните системи в държавите членки. Имаме твърде малко цифрови данни, които да дадат възможност за пряка съпоставка, но е важно да получим такива данни. Искаме да знаем какъв процент на грешките е изчислила комисията и какъв процент на грешките са изчислили държавите членки членки, защото само така можем да преценим дали контролните системи функционират добре. Имам редица въпроси, свързани с авансовите плащания. Питам какво прави комисията за съкръщаване на изключително на абсурдно дългите срокове. Документът е интересен. Имаме около 75%. 75% от плащанията са а, от преди 18 месеца, а има и такива, които са от преди 6 години. Извършени са авансови плащания, но проектите не са изпълнени. Аз знам, че ние дори още сме увеличили сроковете и това е катастрофа за финансовото управление. Как тези дълги периоди ще въздействат върху финансовото управление. Това е нещо, което е, може би ще занимае и тези, които извършват вътрешен одит, но е, подобни периоди, подобни срокове е, са истински риск по отношение на несъбраните средства. След това 8% от авансовите плащания са извършени, от 2007 са извършени в структурния фонд. Е, смятам, че това е много проблемно. Е, не знам какво е, още да задам като въпроси. По доклада за вътрешния одит аз мога да кажа, че проучетох един много драматичен доклад на изпълнителния комитет по култура. Там се посочва, че има 11 случаи от компетенции те на Олаф, а има и други случаи, които биха попаднали в компетенциите на Олаф и трябва да се изпратят. Въпросът е всъщност следният. Твърди се винаги, че процедурите, конструкциите представляват финансов риск. Аз бих искал да чуя вашето мнение. Също така чуваме най-различни неща от Европейския технологичен институт в Будапеща, така че аз проявявам голям интерес към резултатите от вътрешния одит. Аз ще представя въпросите си в писмен вид, но искам да получа отговор на този принципен въпрос, който зададох. Първо, ние трябва да знаем защо толкова дълго изчакваме, докато реагираме, а когато реагираме, това е защото нямаме пари. Благодаря. Thank you very much. Jens Geier. Благодаря. Jens Geier има думата. Всъщност нямам въпроси. Не така подробни коментари ще направя като Инге. Но интересуваме този нов документ. Това, което критикуваме в подробности понякога, е важно и добре, но искам да подчертая нещо. Сещам се винаги за господин Моничи, член на Сметната палата. В началото на моята кариера той каза следното. Е, може по два начина да коригираме грешките, да подобрим контролните системи и всъщност ние винаги молим комисията да прави това. Виждаме обаче, е, че, виждаме, че комисията прави именно това, има напредък и Другия начин да се коригират грешките неправомерните плащания или да бъдат прехвърлени към, към проекти, е, които могат да бъдат а, финансирани, или пък да изискаме обратно плащанията. Сега въпросът е, как са се развили грешките през последния отчетен период в светлината на възстановяване на срещата и коригиращите мерки? Това ме интересува. Сега, ако видим, както каза господин Пипер, е, че някои числа са, някои цифри са доста високи, ако видим, че тенденцията е положителна, то в крайна сметка може да сме доволни, че комисията е предприела подходящи действия. И тя изпълнява наистина ролята на пазител, на защитник на европейски бюджет. Да, Инге може би недостатъчно добре изпълнява тази роля, но въпреки това. Значи това ме интересува. Е, интересуваме да видим как се развиват грешките. Виждаме, има грешки. Някои колеги не чета достатъчно задълбочено докладите от Сметната палата и се тюхкат прекалено много над броя грешки, но е важно да се види как какъв брой и каква част от тези грешки са били поправени? Как са се развили те в последствие? Понякога се казва, да, броя на коригираните грешки не може да бъде съотнесен с броя на първоначалните грешки, защото квотата от грешки в рамките на една година не може да бъде точно уточнен. И това е така. Това е правилно, но от друга страна е и типичен аргумент на аудитори. Мен политически ме интересува нещо друго. Защото когато говоря пред данакоплаци, пред своите избиратели, аз искам да мога да кажа, че европейският бюджет е защитен, че комисията прави каквото може. Аз не мога да кажа, че комисията прави наистина всичко, което може, но, но мога да кажа, че е, ситуацията е по-добра, отколкото се опасявах, че е. Сега, Испания трябва да бъде подложена на много сериозен контрол. Комисар Шемета подчерта, че вероятно проблемите са свързани с регионализацията в Испания. Това е поне и моето впечатление. Явно нещата на национално равнище не са регулирани, така защото всеки да знае за кой за какво отговаря. Кой контролира плановете, кой ги изработва, кой за какво отговаря. Не мога да си представя, че испанските власти просто така в такъв огромен мащаб злоупотребяват с парите. Това са просто грешки. Това е така. Въпросът е обаче да погледнем внимателно, да видим какви са причините и грешките да се преодолеят. Ние и за по-малки суми сме организирали контроли, така че при тези суми си заслужава да се организира едно пътуване и да се види на място какво може да се направи. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Сега се обръщам към господин Шемета. за да може да отговори на въпросите. Благодаря ви, господин председател. Ако позволите, имаше няколко въпроса от госпожа Гресле във връзка с вътрешния одит и специфичните одити, които се извършват от вътрешните ни аудитори. Нашия вътрешен аудитор е тук, така че може би той би могъл да отговори на въпроса за специфичните одити на въпроса и за дългите срокове за плащанията. Може би той да отговори, пък аз след това ще се спра на по-общите въпроси на депутатите. Да, разбира се, казва председателят. Бих искал да ви приканя да бъдете кратки, защото доста закъсняхме. Заповядайте. Merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Не съм сигурен, че разбрах въпроса на госпожа Кресле. Разбрах един от двата въпроса. Този, който се отнасяше до Будапешта. Ние проведохме мисия за целите на одита през април тази година. Направихме някои препоръки след тази мисия, препоръки към публичния сектор. Те са включени в годишния доклад на института и може да ги видите на сайта на института. В този момент препоръките са превърнати в план за действие, който беше одобрен от управителния съвет на института и този план за действие в момента се изпълнява като ние много внимателно следим неговото изпълнение. Не мога да ви дам повече подробности на този етап. Разбира се, в рамките на процедурата по освобождаване на отговорност, комисията може да поиска да получи този доклад в съответствие на разпоредбите за запознаване с съдържание на поверителен етап на поверителен документ, т.е. документ, който все още не е изцяло приложен. Не разбрах другия въпрос на госпожа Гресле, доколкото раз... аз обаче оставам на ваше разположение, госпожо, ако искате сега, ако искате по-късно, за да уточним какво точно попитахте. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Заповядайте. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратък. Казаното от госпожа Кали Лайт. Мисля, че тук сме на различно мнение по някои от въпросите. В договора ясно се казва, че ролята на комисията е да защитава европейския бюджет, мерките, които се предвиждат, са превенция и нанасене на последващи корекции, както и възстановяване на правомерно изплатени суми. Тоест, предотвратява или коригира грешки. Това сме казали в доклада. Да, според действащите правила се дава възможност на държавите членки да заменят погрешния проект с нов такъв. Предвижда се държавите членки да предвиждат, че е възможно в проекта да, да са на лице грешки, но държавите членки трябва да се получават от грешките си и по този начин да представят проекти, в които вече да няма грешки. А във връзка с прилагането с задна дата, всички ние мислим, че това е лоша идея, но за съжаление това е позволено съгласно сега действащата законодателна рамка. Ако нещо е позволено от закона, и ако държавите членки могат да постъпят по този начин, то те го правят. В крайна сметка, вие сте с законодатели, съвета и парламента и вие сте приели тази законодателна рамка. Знаем, че, знаете, че за следващия програмен период предлагаме да няма приложение с задна дата. Надявам се, че това наше предложение ще бъде одобрено и че ще имаме споразумение за политиката на сближаване. Във връзка с нетните корекции, по смисъла на настоящите правила не можем да налагаме нетни корекции в средата на финансовия период. Да, на края на финансовия период, ако а, общото количество корекции е по-голямо от а, мерките, приложени от държавите членки, може да се стигне до нетни корекции. но това става в рамките на многогодишната финансова рамка. Във връзка с превенцията и корекциите, въпрос повдигнати от госпожа Гресле, напълно съм съгласен, че е важно да се гарантира добро ниво на превенция посредством инструментите, с които разполагаме, например преустановяване на плащанията. И както виждате от доклада, ние използваме този инструмент за превенция, доколкото е възможно. Ако обаче на по-късен етап открием грешки, то тогава е наше задължение да коригираме тези грешки, това е част от работата на комисията. И много подобрения имаме в това отношение през последните години. С новия финансов регламент, както ни бе напомнено, ще трябва да се представи представи прогноза за цената на контрола. Това ще бъде включено и в законодателен акт, така че и вие самите ще може да прецените дали разходите по контрола са пропорционални. В новия финансов регламент ще имаме много по-голяма яснота по отношение на ефективността на разходите по контрола. На въпроса за липсата на средства и дали това е причина за по-интензивна работа, отговора ми е не. службите на комисията се опитват да засилят работата си в областта на превенцията и коригирането на грешките. Нещо, което обсъждахме в рамките на предишните процедури по освобождаване от отговорност. Ние следваме препоръките в това отношение, което от своя страна доведе до по-голям брой финансови корекции и преустановяване на много плащания. Във връзка с мерките по упростяване, на които се спря господин Мохан, Комисията предложи пакет от мерки за упростяване в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. За съжаление обаче, много от предложенията като че ли изчезнаха в процеса на преговорите, което е жалко. Но Въпросът беше в ръцете на съзаконодателите. Те трябва да намерят компромис. А ние дори излязохме със специално съобщение по мерките за упростяване – Ние всячески насърчавахме използването на всички инструменти, които могат да доведат до упростяване на процедурата. Както и вие казахте, една по-простичка процедура би довела до по-малко грешки за употреби. Когато обаче се стигне до конкретен законодателен акт, някакси добрите идеи не се приемат. На въпроса за необходимостта от по-голяма прозрачност и за прекратяванията на плащанията, бележка 6 от годишния доклад ни дава списък от държави членки, към които са приложени преустановявания на плащанията. Така че сме напълно прозрачни. Предоставяме пълна информация във връзка с преустановените плащания. Ако считате, че е необходимо да се предостави още повече информация, то тогава да, бихме могли да помислим каква допълнителна информация бихме могли да предоставим в допълнение към тази упомената в бележка 6 от годишния отчетен доклад на комисията. Ако правилно съм разбрала въпроса на госпожа Гресле по отношение на държавите, в които в момента върлува криза, от въпроса ви разбирам, че сме по-малко строги към тези държави. Уверявам ви, че това не е така. Ако има някакви нарушения на правилата, без значение в каква финансова ситуация се намират тези държави, ние строго прилагаме правилата. Били било то възпиращи мерки, било то коригиращи такива. Относно мерките по коригиране на социалния фонд и регионалния фонд, въпрос на господин Пипер. Да, вярно е, че когато въведохме този инструмент. Ние го използвахме много активно за социалния фонд и за регионалния фонд. През последните години приведохме в съответствие и процедурата, И сега в рамките и на двата фонда се прилагат по напълно хармонизиран начин правилата. което доведе до по-голям брой коригиращи мерки в регионалния фонд, нещо, което се вижда и от цифрите, които предоставяме в доклада. В заключение, както каза и госпожа Гресле, а вие казахте, че, очаква, че сте очаквали малко повече от този доклад. Та, предлагам да организираме работна среща с депутатите, за да може в подробности да обсъдим съобщението на комисията и за да обсъдим евентуално допълнителната информация, от която се нуждаете. Наистина материята е доста сложна, тя е трудно разбираема, така че ми се струва, че една работна среща наистина би могла да допринесе за по-доброто разбиране на това, което се прави за защитата на европейския бюджет. Това е и целта на нашето съобщение. Това е първото съобщение от този вид. Разбира се, готови сме да изслушаме и вашите препоръки за допълнително подобряване на съобщенията за в бъдеще. Накрая бих искала да благодаря на господин Гайер за коментарите. Всички инструменти, с които разполага инструментите, биват използвани в значителна степен. Нищо не е перфектно, но считам, че с настоящата система по контрол европейския бюджет е много добре защитен от страна на комисията. Благодаря, господин комисар. Господин Пипер, имате думата за коментар. Благодаря. Благодаря. Позволете ми е, да направя едно заключение по направените коментари. Сега във връзка с е, вътрешния одит ще бъдат внесени още някои въпроси писменно, тъй като времето за днешната дискусия не беше е, достатъчна като време. Господин комисар, вие предложихте формиране на работна група. Аз като докладчик няма да ви направя услугата да се губим в технически детайли. Ние всъщност имаме достатъчно информация. Знаем, че в продължение на десетилетия нещата не вървят добре и то в едни и същи страни и съвсем съзнателно в началото зададох въпроса какви изводи ще бъдат направени от това. Вие се опитахте да дадете обяснение чрез автономните области в Испания – обаче нищо не чух за някакви последици. И сега, когато погледнем по-новите цифрови данни за Испания, нещата вървят в същата посока. Естествено, системата на финансовите корекции функционира. Естествено, вие коригирате. Обаче във всички тези години толкова административен капацитет, толкова средства, толкова ноу-хау се губят и в крайна сметка това вреди на бюджета. Ние очакваме в обозримо бъдеще реакция от страна на комисията. Как смята тя да подхожда към тези страни, които цитирам? Със сигурност ние ще дадем предложение за специални доклади на комисията на Сметната палата. Специално за тези страни ще предложим също комисията да поеме по-голяма пряка отговорност за програмите в тези страни и тук вече няма да действа извинението, че няма достатъчно предложения. Има чудесни предложения от господин Барозо в какви сфери трябва да се подобри европейското законодателство. Със сигурност са възможни много повече средства, които да дадат възможност за поемане на по-голяма пряка отговорност за програмите в тези страни. Още веднъж искам да посоча в заключение, че ние ви поканихме на изслушване през ноември. Това са всъщност нашите е, работни групи, които ви предлагаме, но до тогава не сме получили, е, по-скоро до сега не сме получили потвърждение от комисарите. Много ви моля, е, днес ще има писмено обобщение на настоящата среща. Всъщност, вие се опитахте да дадете някакви изявления, обаче въобще не посочихте никакви последици за бъдещите периоди, така че аз е, искам да видя как ще стане по-нататък, как ще протекат нещата в процедурата по освобождаване от отговорност. Комишенър. Благодаря, господин Пипер. Господин комисар. Дами и господа, трябва да ви напомня, <clears throat> че в крайна сметка Нашите избиратели очакват от нас ефективност. Така е. И това, което каза докладчикът. До каква степен стига отговорността на комисията всеки пет години? Ние може да Оточняваме отново и отново отговорностите на комисията, до каква степен тя се е справила с своята отговорност, какви са нивата на грешките и така нататък. Комисията сподели отговорността с Сметната палата. Какво означава това? Това означава от една страна, че и двете, двата органа са независими, но по отношение на фактите не би трябвало да има разлики. По отношение на пулките, извлечени от грешките, от продълженията, от миналото, а, нещата трябва да са ясни. Господин комисар, какво правите през този мандат, който сега вече приключва? Как изпълнявате? Ми, ние, и, и ние искаме да изпълняваме парламентарен контрол над комисията, така че Нека комисията не играе ролята на правителство в страната. В дадена страна. Тя не е правителство. Нека оценим обаче по достоинство усилията на комисар Шемета, който се опита да осветли една сложна картина на процедури и мерки. Е, креативността на комисията понякога се сблъсква с сложността на националните системи. Така или иначе, дами и господа, благодаря ви за присъствието, благодаря на комисар Чемета, благодаря на Сметната палата. а сега преминаваме към следващата точка. current delegation to Bulgaria in the context of... А сега ще говорим за делегацията в България в контекста на извеждане на експлуат... от експлуатация на ядрени електроцентрали. Госпожа Кресле